се за утвърдение. Различни комисии решиха да влязат в междуинституционални преговори в съответствие с правило 69c, параграф 1 от правилника. Докладите, които представят мандата за тези преговори, са на пленарната веб страница по смисъла на точка 69 е параграф 2 от правилника, членове на политическите групи, които са постигнали срещния прак, могат да поискат в писмен вид до утре 1 март решението за влизане в преговорите да се подложи на гласуване. Ако няма такова искане, комисиите могат да започнат преговорите.